Първата процедура ще се увенчае с успех. Благодаря за вниманието. Благодаря. Приключихме тази точка. Сега преминаваме към въпроси към комисията. Още един път се извинявам, закъсняваме, но в 8.30 ще трябва да приключим. Надявам, смятам, че трябва да се занимаем с приоритетните въпроси. Започваме с въпрос на господин Палецкис. След това господин Елвард, госпожа Магинес. След това въпросите към господин Андор Пибалкс и Хедегард. Само по един въпрос, съжалявам за това. Първият въпрос когато господин Дехухт е готов, е въпрос номер... А, извинявайте, процедурен въпрос. Моят процедурен въпрос е следният. Въпросите на комисията трябваше да започнат в 7 и комисарят по развитието не бе не е тук. Сега, сега сме с половин час закъснение. Надявам се, че да стигнем до вашия въпрос. И господин Дехухт, а, за да отговори на въпрос номер 16. Това е въпроса на господин Палецки. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Това е въпрос, който поемам от комисаря Атингер. Неговия отговор е следният. Публичните консултации, публикувани на уебсайта Вашия глас в Европа, бяха проведени от 31 март до 31 май 2010 година. 510 отговора бяха получени общо, а в допълнение към това някои от заинтересованите страни изпратиха други писмени е, коментари под формата на имейли, писма и доклади. Като цяло гражданите в Европа са за задължителност на европейското законодателство, защото така според тях може да се постигне по-голяма безопасност е, сигурност е, и е, прозрачност при вземането на решение. Законодателното предложение ще се основава на глава номер 3 от договора Евратом, Евратом който има за цел да се осигури устойчиво управление на използваното гориво и радиоактивните отпадъци от всички производства, за да няма допълнителна тежест върху бъдещите поколения. Твърде рано е да се говори за подробностите, но всички държави членки ще носят своята отговорност за използваното гориво и радиоактивните отпадъци. Господин Палецки, имате думата за 30 секунди и за допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за този отговор. Той, за съжаление, обаче не е достатъчно конкретен. Според мен Европейския съюз трябва да постави по-високи изисквания за защита на околната среда в тази област. Искам да задам следния въпрос. Разбирам, че комисарят, който отговаря в тази област, не е тук, но все пак какви са плановете на комисията да, за осигуряване на финансиране за тези мерки? Ще имаме ли адекватни средства, за да може решенията да са адекватни? Госпожо Цикал, половин минута. Благодаря, господин председател. Управлението на радиоактивните отпадъци и тяхното съхранение трябва да се извършва с, с максимални нива на сигурност. За тази цел трябва да си сътрудничат е, европейските, националните, регионалните и местни власти. И така, каква е според комисията ролята на местните власти в този процес? Благодаря, господин Дехух. Е, говори от името на господин Отингер, но е, все пак, господин Дехухт, ако искате да отговорите на тези допълнителни въпроси, имате думата. Ще се опитам, господин председател. Надявам се, че няма да а, а, отговоря по глупав начин. Първо, допълнителният въпрос на господин Палецки. Финансирането, доколкото разбирам, ще бъде национален въпрос, тъй като отговорността е в ръцете на държавите членки. Само правната рамка е нещото, което ще въведе Европейския съюз и така, доколкото аз разбирам нещата, финансирането ще бъде от страна на държавите членки, освен ако не се вземат допълнителни решения от бюджетните власти и със съответното законодателство. Що се отнася до въпроса за местните власти, е, тук говорим за разпростран... разпределението на е, отговорностите е, в рамките на държавите членки. Ако се разчита на местните власти, за правоприлагането, тогава и те ще бъдат част от процеса на вземане на решение. Но може да има държави членки, в които е, разрешителните за строителство, свързано с депонирането на радиоактивни отпадъци, е, се издават само на национално равнище. Така че всичко това ще зависи от държавите членки и ще бъде включено в законодателството, което скоро ще ви предложим. Благодаря, господин Дахов. Има думата за въпрос 17 на госпожа Ейлорд. 17. Имате думата, господин комисар. You, uh, um... Благодаря. Комисията приема въпроса за детския труд много насериозно. През юни Международната организация за труда коментира, че 2 е, милиона деца работят, но в, е, има тенденция да намалява този брой, но все пак той е твърде голям. Трябва да сме наясно, че само около 5% от тези деца работят в сектора за производство на стоки за износ според данни на Международната организация за труда, работят или тези деца работят или в, като домашни помощници, или на полето. Европейската а, политика е насочена към преодоляване на трудности, като липсата на образование и така нататък. Изготвили сме съответни документи за борба срещу използването на детския труд. През юни публикувахме съответните документи. Там се съдържат много конкретни подробности за мерките и бъдещите тенденции. Те възприемат международната цел да се преодолее експлуатацията на детския труд от 2016 и да се Премахна използването на детски труд. Много компании се придържат към програмите за корпоративна отговорност и е, се стараят да направят необходимото техните стоки да не са свързани с използването на детски труд. Европа също има подобни политика. Малките и средни предприятия също така могат да се е, възползват от програми, за, които гарантират, че не се използва детски труд. Те са частни такива програми, които осигуряват съответно етикетиране на стоките. Благодаря. Господин Ейл от първо 30 секунди, след това господин Рубин. Благодаря. Активисти, които се борят срещу използването на детски труд, от дълго време настояват да се предприемат мерки и политики в този смисъл и той да се третира като част от общата политика за труда. Комисията има ли някаква конкретна политика да въведе или отново да въведе мерки за връщане на децата, които работят в системата на образованието? Господин Рубин. Моят въпрос, господин комисар, е следният. В е, преговорите на Световната е, търговска организация могат ли да се започнат дискусии за въвеждане на етикир, етикетиране на стоките, особено на малките и средни предприятия, така че потребителите да имат гаранции, че съответните продукти са изработени без детски труд. Т.е. да въведем една доброволна мярка, която може да даде бързи резултати. Благодаря. Що се отнася до допълнителния въпрос на господин Елвард? Мога да добавя, че конвенциите на Международната организация на труда са основните документи, за, на които се базира европейските политики за труда, включително и когато ние сключваме двустранни или многостранни е, споразумения. Е, придържаме се към изискванията и за минимална възраст е, и, и мерките за предотвратяване на детски труд. Включваме и неправителствени организации и диалог с съответни представители на гражданското общество. Нашата политика няма за цел, как да кажа, да създава търговски преференции. Ние, разбира се, бихме могли да действаме и в тази посока, но като се има предвид, че много малък процент от децата работят в предприятия, които предлагат стоки за износ, ние считаме, че трябва да имаме по-скоро превентивни програми. Имаме такива няколко с някои страни, е, включително и с Индия, където ние се стараем да обгрижим децата и да им предоставим образование. Що се отнася до допълнителния въпрос за малките и средни предприятия, действително подобни, дори доброволни програми могат да дадат големи резултати и както казах в моя отговор, ние е, сме наясно, че много малки и средни предприятия могат, искат да се присъединят към подобни схеми, така че да гарантират, че е, тяхните стоки не се ползват от е, труда на деца. Благодаря, господин комисар. Сега въпрос 18 от госпожа Магинес. Когато сте готов, господин комисар, моля. You, uh, Благодаря, господин председател. На 30 юни излезе съобщение за увеличаване на потенциала за развитие и е, економически растеж и работни места, е, където се говори за координиране на економическата политика. Предлага се, предлагат се мерки за фискално наблюдение и контрол и по-строги е, мерки тип ex-ante. Целевата група, ръководена от е, Херман Ван Ромпой, председателя на съвета, вече излезе с конкретни предложения и е, обществеността реагира положително, нещо, което ни насърчи е, да развием по-добро економическо управление в Европейския съюз, е, възможно най-скоро. В рамките на този месец комисията ще предложи законодателни предложения, след това ще протече процедурата и се надяваме че те ще бъдат прияти възможно най-бързо. Ще има нови санкции и нови стимули за спазване на пакта за стабилност на растеж и растеж. Фискални, строгите фискални правила са от решаващо значение и те са много важен елемент от дискусиите, проведени в целевата група. Както бе подчертано в съобщението от 30 юни, има нова система за санкции възоснова на член 136 от договора за Европейския съюз. Във връзка с, с коригиращия механизъм на, на пакта за стабилност на и растеж, е нещо, което ще се отрази на паричния съюз и ще даде възможност за намеса на по-ранен етап във връзка с процедурата на прекомерен дефицит. И за да се подобри спазването на правилата от всички държави членки, на втория етап може да се работи чрез финансовите плащания от европейския бюджет, включително в областта на селското стопанство, риболова и други. По този начин европейският бюджет ще бъде използван като допълнителен лост за насречаване на държавите членки да спазват изискванията на пакта за стабилност. Благодаря госпожа Магинес и след това госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за подробния а, отговор. А, доста всеобхватен, но моят въпрос бе по-конкретен. Как можете да накажете държавите членки и техните правителства, без да накажете техните граждани? Това е, е по същество моят въпрос. Ако се ограничават средствата от европейския бюджет, които отиват за държавите членки, тогава кой ще пострада от това? Това е въпрос, е, на който бих искала да отговорите тук в пленарна зала тази вечер. Госпожа Харкин. Господин комисар, съгласна съм, че е необходимо да има правила, когато имаме обща валута, но пакта за стабилност и растеж бе създаден през в много различно време и вече е, е, достигнахме до ръба на глобалния срив. Някои страни се развиват и възстановяват вече от този срив, но някои други, като моята, все още се борят. И когато говорим за санкции, както колегата Магинес каза, те ще се отразят върху гражданите. Не смятам, че това е добър начин комисията да действа, когато все още има страни, които са на ръба на економическия срив. Господин комисар, имате думата. Готов съм да отговоря, господин председател, въпреки че е доста късно вече. А, сега, мисля, че тук става дума за един технически въпрос. По отношение на многогодишните програми, ограничението на бюджетните средства няма да има незабавен ефект, защото плащанията се извършват в рамките на следващите две години, нещо, което ще даде възможност за това програмите да текат и е, страната да се развива. Следствата ще бъдат възстановени в момента, в който държавата членка спази изискванията е, на препоръките на съвета. Загубата на тези средства ще се е, ще стане окончателен факт само ако в определено време държавата не успее да спази препоръките. И в такъв случай Това може да се отрази на сълскостепанските производители и рибарите. И говорим за конкретни условия, които трябва да се спазят. Благодаря, господин Дъхов, за краткия отговор и за точния отговор. И сега преминаваме към въпросите към господин Андор. Давам му думата, когато а, взема мястото си. По въпрос 19 на госпожа Блинки ви чуйте. Както казах, колеги, имайте предвид, че времето ни е много ограничено тази вечер. Ще се опитаме да преминем през възможно най-много въпроси, така че бъдете кратки. Въпрос номер 19. Господин Андор има думата. Господин председател, госпожи и господа депутати, през последното десетилетие бяхме свидетели на сериозни реформи в пенсионните системи. Реформите продължават в повечето държави членки. Комисията подкрепя, следи и оценява изпълнението на национални реформи чрез отворения метод на координация. Целта е да се разработят пенсионни системи, които да са адекватни, устойчиви, съвременни и прозрачни. Сегашната дейност за наблюдение и оценка на пенсионните системи в Европейския съюз включва съвместния преглед на пенсиите от Комитета за економическа политика и Комитета за социална размита. Съвместното, съвместния преглед оценява реформите през последните 10 години и напредъка постигнат в светлината на кризата и също така в контекста на забавен растеж и бързо застаряване. Съветът прие междинен доклад през юни и окончателен доклад с и окончателен доклад с характеристика на страните трябва да бъде прият до края на годината. Комисията работи съвместно с държавите членки по широк кръг от въпроси, свързани с пенсионната реформа. Например, годишният съвместен доклад представя препоръки в зависимост от ситуацията в отделните държави членки измерването на напредъка към постигането на адекватни устойчиви пенсии, държавите членки заедно с комисията разработиха поредица от индикатори в Комитета за социална защита. Те ще се използват в рамките на стратегията 2020, за да се оцени на системите за социална защита и пенсии в държавите членки. Пенсионната реформа трябва да се основава на решения, които запазват устойчивостта на пенсиите, и които не се осъществяват за сметка на възрастните и социално най-уязвимите групи от гражданите. Миналата година председателя Барозо каза, че ние трябва да направим така, че пенсиите да изпълняват целите, за които са създадени, а именно максимална подкрепа за сегашните и бъдещи пенсионери, в това число и за уязвимите групи адекватни пенсии, означава възрастните да не бъдат изложени на риск от бедност и да могат да запазят жизнения си стандарт в разумна степен след пенсиониране. Като имаме предвид сегашния натиск върху пенсионните системи, проблемите с альтернативите, като по-високи данъци, върху осигуровките. Държавите членки трябва да обмислят възможност хората да играят повече, хората да работят повече, по-дълго, за да се повиши устойчивостта на реформите. Комисията винаги твърди, че пенсионната реформа е необходима, но не е достатъчна. Работниците трябва да имат и възможността, и способността да работят повече и по-дълго, за да получат адекватни пенсионни права. Това означава борба срещу дискриминацията срещу възрастните работещи, отваря на пазара за труда, квалификация и преквалификация, адаптиране на работните условия в зависимост от възрастта и подобряване на условията за труд и здраве на работното място. Тук са необходими усилия и творчество и стратегия 2020 дава такава възможност. Надявам се, че държавите членки ще заложат амбициозни цели. Сегашната европейска рамка за пенсиите, която обхваща всичко от политическа координация до регламент, трябва да се а, модифицира в а, контекста на сегашните условия. С зелената книга за пенсиите, публикувана на 7 юли, комисията откри общоевропейския дебат за това как е, да се разработи европейската рамка за пенсиите, за да могат пенсии да бъдат адекватни, устойчиви и безрискови. Зелената книга не успорва факта, че разработването на пенсионните системи е прерогатив на държавите членки тя иска по-скоро да участва в дебата. Е, целта е да се види как Европейския съюз може да помогне държавите членки да адаптират своите пенсионни системи. Обсъждат се вариантите за по-солидна европейска рамка за пенсиите. Зелената книга е възможност да се е, да се обобщят възгледите на всички заинтересовани лица за работодатели, синдикати, а и самите осигуряващи се участието на Европейския парламент също ще участва в дискусията. Целта е да се спази напълно принципа на субсидиарност. Um, ще дам думата на господя Блинкевичуйте, но няма да дам думата за допълнителен въпрос. Благодаря за отговора. Всъщност, това, което исках да чуя от вас, беше какви мерки ще предприеме Европейската комисия по отношение на заедността на по-възрастните работници, тъй като Зелената книга споменава този въпрос. Казахте, че ще трябва да се отложи възрастта за пенсиониране, но без конкретни мерки спрямо възрастните, разширяв... удължаването на пенсионната възраст ще бъде вредно. Благодаря. Господин комисар, имате думата. Колкото може по-кратко. Е, ще Предвидена е инициатива по въпросите на, функци... на пенсионирането и заедостта през 2012 година. Ще се работи по демографията и искаме тази Европейска година за активното е, устаряване да бъде е, повод за анализ на това какво да се направи, за да се развие ученето през целия живот, дейностите насочени към защита на здравето. Всичко това е важно с оглед на увеличаване на възможността за дето. Следващият въпрос е номер 20 от господин Папа Николао. Казах максимум 20 въпроса. Ще помоля господин Кроули да подготви допълнителен въпрос към въпроса на господин Папа Николао. И така, господин комисар, ще отговорите ли на въпроса за новите трудови отношения за младите хора и също така въпрос господин Кроли, безработица с младеща в Европа? Меморандума за разбирателство, подписано между Европейския съюз и Гърция и Международния валутен фонд, гласи, че гръцкото правителство трябва да приеме законодателство за рисковите групи, за минимална възраст за влизане на пазара на труда. Целта е да се създадат работни места за тези групи, които са положени на ръска на по-голяма безработица и социална изолация. За това има факти, където в други страни е, младите хора получават по-малко ниско заплащане, изреждат се поне 6-7 страни, като целта да се въведе минималната заплата е да се улесни създаването на работни места, защото ако се плаща пълното заплащане, може би това ще е бариера пред влизането на тези хора на пазара на труда. Това, което се случва в Гърция, показва, че младите хора имат големи трудности за да влязат е, в, е, на пазара на труда. 30,8% е, е безработицата сред младите хора между 19 и 21 години в Гърция и се очаква тази цифра да расте. Дългосрочната безработица също е с много висока цифра, т.е. много хора все по-дълго се задържат безработни. Търсиме е, механизми спешни за решаване на този тип проблеми и се предвижда в период от 3 години младите хора, които влизат на пазара на труда или дългосрочно безработните, да бъдат поставени в различни условия. Тези групи са от основните приоритети на Европейския съюз и те се визират и в стратегията за 2020 година. Комисията предприе ред мерки за преодоляване на сегментирането на пазара на труда и подкрепя рисковите групи. Тези мерки се подкрепят както от европейски фондове, по-специално Европейския социален фонд и от страните. В Гърция са предприяти ред мерки за засилване на възможността на младите и жените и други уязвими групи да навлязат в пазара на труда. Създават се програми за осигуряване на работен опит на тези групи, възможности за преквалификация, за професионална мобилност и така нататък. В меморандума за разбирателство също има формулирани цели за а, по използването на Гърция от страна на Гърция на структурните фондове за борба с безработица. Половин минута за господин Папа Николао и господин Краули и просто отново ще дам думата на господин комисара да отговори. Не мога да приема други изказвания, нямаме време. много добре какво се не разбрах много добре какво се предвижда. Комисията ли предвижда тези мерки или това са заключения на гръцкото правителство, като се има предвид, че а, се предвиждат намалени надници за първа заетост. Очаква се да се да расте и безработицата, което означава, че младеща ще се намери в още по-тежко положение. Как тогава си представяте, че ще се постигнат целите поставени на общността, ако по някакъв начин не се променят тези условия? Сега господин Краули. Благодаря. Въпрос към комисаря. Поради новите предизвикателства, пред които се изправят за обучение, за намиране на работа. Има, трябва да се намерят нови инициативи. И аз не виждам това в е, предложенията на комисията. Примерно не виждам никакви предложения за използване на интернет сайтове, за използване на интернет, за обучение. Какво възнамерява да прави комисията по този въпрос? Две, години, Две минути, господин комисар, ако обичате. Oh, so, uh, like just... Само искам да коментирам речта на президента Барозо сутринта. Той коментира програмите за създаване на нови е, умения, за мобилност и те ще бъдат насочени главно към младите. Същото така ще има и предложения за програми не само за мобилност, но съчетани програми за повишаване на възможностите на младите хора да бъдат наети. Не само Гърция се предвижда да бъде засегната от тези програми, но безспорно и тя ще извлече ползи от тях. Благодаря. Господин Кроли, ще получите отговор на вашия въпрос в писмен вид. Господин Галахър не е тук, така че минаваме на въпрос номер 23 от господин Мичел. Срещата на високо равнище за целите за развитие на хилядолетието, господин Пигбал. Когато можете да започнете с отговора си, го очакваме и се надяваме той да бъде пределно кратък. The floor. Заповядайте, господин комисар. Господин председател, уважаеми господа депутати, остават ни само 15 год... 5 е, години извинете, за постигане на целите за развитие на хилядолетието. Е, крайният срок е 2015 година, но комисията смята, че те са напълно постижими. Стига е, ние да, да всички да демонстрират политическа воля за това и да предприемат конкретни мерки въз основа на научните уроци. Много от развиващите се страни е, напреднаха значително към постигане на тези цели и има шанс да ги постигнат, но в някои страни има трудности. На пленарното заседание на високо равнище на ООН през 2010 е, година действително е, е ще се обсъдят тези предизвикателства. Очакваме конкретни е, резултати, е, ориентирани към действията, които ще помогнат за постигане на целите за 2015 година. Постигането на целите за развитие на хилядолетието е най-вече е, задача на засегнатите страни чрез официалната помощ за развитие Европейския съюз, като най-големия донор в света, играе водеща роля. Въз основа на предложението на комисията, държавите членки на Европейския съюз са постигнали съгласие за конкретни действия и политики, които да бъдат предлагани от сега до 2015 година. Има обща позиция на Европейския съюз във връзка с срещата на върха на ООН и ангажимент за действия за постигане на целите до 2015 година. Държавите членки на Европейския съюз са постигнали съгласие за ежегодно оценяване на напредъка въз основа на доклада, изготвен от съвета. Всяка година след този доклад и комисията ще излиза с последващ доклад. По този начин е, става ясен ангажиментът ни е, за постигане на тези цели, е, включително и е, това да се изразходват 0,7% от брутния национален доход за официална помощ за развитие до 2015 година. Господин Мичел има думата. Благодаря. Много важно е да се съобщи на обществеността какви са успехите, които се постигат с официалната помощ за развитие, която идва от бюджета. също така комисарят да е, съгласен ли е, че е, е, процентът от брутния че когато спада брутния национален доход, не трябва да допускаме съответен спад в официалната помощ на развитие, за, развитие, защото не е добре развиващите се страни да плащат цената. Да, действително, казва комисарят, подкрепата от страна на обществеността е от решаващо значение. Именно заради това комисията работи в множество проекти. Ето, например, има провеждат се Европейски дни на развитието, където се опитваме да информираме гражданите за постигането. Що се отнася за процент от брутния национален доход, действително от някои страни приносът ще бъде по-малък, но все пак все още се намираме на ниво 0,4% от брутния вътрешен продукт средно, така че все още предстои увеличаване. А, и а, средствата ще се увеличават, защото все още се намираме на нива по-низки от а, заявеното от самите нас. И именно възос... и, и това ще се постигне благодарение на висока ангажираност. Благодаря господин Галахър е тук. Господин комисар, имате ли нещо против да отговорите на въпрос 22 по предстоящата среща на високо равнище Европейски съюз Африка? На въпрос 22 от господин Галахър. Just a second. Uh, well, uh, the political issues to be addressed Политическите въпроси, които ще се поставят на срещата на високо равнище, се подготвят в сътрудничество с другите институции, които ще участват там, в рамките на новата институционална разпоредба от Лисабонския договор. Ще има формулирана обща стратегия и тя ще е основен момент от дневния ред. Комисията Комисията очаква, че тази среща на високо равнище ще се а, състои през ноември в Либия и ще дефинира по-високи, по-амбициозни цели за сътрудничество, като се споразумеем по същество за методите и стратегията на плана за действие – за 2011-2013 година за сътрудничество между Европейския съюз и Африка. През 2007 година срещата на високо равнище бе много важна да се създаде партньорство на равна нога. А сега имаме за цел да действаме и да постигаме конкретни резултати. Комисията иска да се разгледат следните неща на срещата първо, програма за растеж, създаване на заетост. Това са въпроси, които са ключови за Европейския съюз и за Африка. Да се търсят области за създаване на економически растеж, като частната инициатива, енергетиката, замеделието, сигурността на прехраната. Също ще сложим акцент на климатичните промени и защита на биоразнообразието. Много важен въпрос е и мирът и сигурността. Ще дискутираме кризи, борбата срещу тероризма и пиратството и борбата с международната а, престъпност. Също ще засегнем въпроси на човешките права. Очаква се много страни да участват там и се надяваме, че ние ще стигнем до всички, включително посредством всички заинтересовани страни и ще споделим нашите намерения и пред парламента, и пред представители на гражданското общество. Също така, ще се обърнем към заинтересовани институции в Африка, университети, местни власти, граждански, представители на гражданските организации. Ще имаме за цел да приемем политически декларации и общо изявление на държавните ръководители. Благодаря, господин Галагер. Половин минута. Благодаря. Благодаря. Мисля, че тази среща е изключително важна и много се радвам на това, което чух, а именно, че е, въпросите ще бъдат достатъчно широки за етос, енергетика, околна среда, мир, сигурност. Но също така, според мен е важно да се търсят конкретни резултати. За мен сега е добра възможност да ви помоля, господин комисар, да използвате своите възможности да убедите всички страни членки колко важно е да се отпуска помощ за развитие на други страни. Господин Галахър прекъсва председателя, изказващия се. Превишихте времето си. Господин комисар, имате възможност да го говорите. Да, моята работа е действително да окоръжавам страните членки да предоставят помощ за развитие и смятам, че ние можем да се гордем с това, което сме постигнали. Ние сме едни от най-големите донори. И без тази помощ те ще има много по-малко стопилност, много повече бедност. Тоест, нашите помощи имат значение. Днес чухме това и от президента на Мали тук в тази зала. Благодаря, както казах от началото. Само по два въпроса приемаме по един въпрос, по една тема. Ще получите отговор на въпросите сте в писмен вид и сега преминаваме към въпроса на госпожа Тикао към госпожа комисар Хедегард. Въпрос номер 26. Моля, госпожа Хедегард, имате думата. Благодаря. През 2007 година 2006-2007 година комисията проведе задълбочена оценка на недостига на вода и сушата в Европейския съюз. На тази основа комисията представи варианти за повишаване на ефективното използване на водата във връзка с недостига на вода и сушата в Европейския съюз. Документа беше публикуван през 2007 година. Бяха идентифицирани 7 политически варианти във връзка с а, сушата и недостига на вода. А, първо, цената да отразява дефицита, повишаване на а, способностите за управление на риска, подобряване на инфраструктурата, също така информиране на гражданите и повишаване на нивото на осведоменост. Възоснова на информация от държавите членки, комисията подготвя годишни последващи доклади, които от, от, дават оценка на изпълнението на политическите насоки. Комисията също така работи по бяла книга, съобщение за включване на мерките в общата европейска политика. Комисията до 2012 година смята да представи план за европейските води Основата ще е рамковата директива за водата и преглед на уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени. За да с, с тази цел комисията предприема пилотни проекти и превентивни дейности, насочени срещу опустеняването в Европа. Също така се оценява уязвимостта на европейските води към климатичните промени. and of course also through cohesion policy. Thank you. Mrs. Госпожа Тикал, половин минута. Благодаря, госпожо комисар. Борбата срещу климатичните промени е приоритет за Европейския съюз. Все по-видими стават ефектите от климатичните промени. Какво ще направи Европейския съюз, за да отрази бюджета на Европейския съюз този приоритет? Как ще използвате средносрочния преглед и новата многогодишна рамка? Благодаря. Една от идеите, мисля, че споменах това по време на изслушването през януари, е в новата финансова рамка да се включи климатична оценка на проекти. Ако Европейския съюз участва в инфраструктурен проект, да речем, би било удачно на етапа на строителството да отчетем е, знанията, с които разполагаме за това какъв ще бъде ефекта върху водите. Това е един от нашите приоритети, за да видим дали можем да направим климатична оценка на проектите, за които изразходваме средства. Така че да се дава подкрепа на, само на такива проекти, за които да се знае, че всички знания, с които разполагаме, е, се, е, са мобилизирани. Е right. Now we come to <clears throat> the joint question. Сега стигаме към въпроси 27 и 28 господин Карл Хайнц Флоренс и господин Родригес. Благодаря много. Ще се опитам да отговоря на тези два въпроса. Едновременно става дума за стратегията преди срещата в Канкун. Както повечето от вас знаят, целите на Европейския съюз по отношение на промените в климата са да се постигне едно всеобхватно правно задължително споразумение, което позволява да се ограничи увеличението на средната температура по света до под 2 градуса. Такова споразумение трябва да е възможно, но това стана ясно и в Копенхаген. Европейския съюз е готов да поеме ангажимент под такова споразумение преди конференцията в Канкун през декември, но както знаете, може би някои други от участниците на тази конференция няма да са готови за това. Затова трябва да сме реалисти и може да ни се наложи да използваме поетапния подход, предложен от комисията още пред, през март. Така че най-важното е, е какво точно означава това за Канкун, какъв пакет може да бъде договорен в Канкун. Много важно е да се разрешат е, е, основните въпроси, свързани с организацията. И тук могат да бъдат засегнати следните елементи. Първо, необходимо е да се е, възползваме от постигнатото по е, въпросите, по които вече сме се договорили през март. Важно е също така да постигнем съгласие по мерките за измерване проследяване и докладване на емисиите. Обездесяването и унищожението на горите също са важни въпроси, които биха могли да бъдат договорени в Канкун, защото бяхме много близо до постигане на съгласие по този въпрос в Копенхаген. Същото зависи и а, за евентуалното споразумение за дейностите по отношение на приспособяването към промените в климата, нещо, което също бихме могли да договорим в Канкун. Надяваме се на напредък и по отношение на финансовата архитектура. Що се отнася до а, финансирането по бързата процедура, едно от основните неща, които ще се обсъждат в Канкун е дали разви... развитите страни а, са готови е, действително да поемат финансовите ангажименти. Също така трябва да се обсъди архитектурата на финансирането в по-дългосрочен план, включително и създаването на фонд за климата. Говори се също за модернизиране на механизма за чисто развитие и за, очакваме напредък и по емисиите от авиацията и морския транспорт. Комисията има поети ангажименти по отношение на смягчаването на последиците от промените в климата. Смятам, че по този начин можем да създадем едни добри основи за една солидна рамка, базирана на действията, и живот и здраве. Следващата година можем да постигнем съгласие за цялостната бъдеща правна форма на това международно споразумение. Но най-важното е да имаме равновесие в резултатите, които очакваме да постигнем в Канкун. Защо говоря за балансиране? Ми защото договорът от Киото не позволява да постигнем увеличение на температурите по-малко от 2 градуса. Постигат се някои резултати, но недостатъчно добри. Необходими са условия, и, и трябва да е ясно как точно да пристъпим към преговори. Има страни, които не са страни по протокола от Киото, например, Съединените щати. А също е много важно а, участието и на нововъзникващите економики, като Китай, например. Друг важен въпрос е интегритета на околната среда. В протокола от Киото има някои слабости. И трябва да им обърнем внимание, особено, що се отнася до мерките за отчитане в лесничейската дейност и други области. Ако не направим това, няма как света да се задържи е, под границата от 2 градуса. Има правила от Киото, които, например, е, забраняват Европейския съюз да покрива авиационния сектор и има и други правила, които създават пречки, включително по отношение на механизма за чисто развитие. И за това е необходимо да навлезем вече във втори етап на ангажименти – като тези проблеми се коригират. За съжаление, преговорите в момента не са а, балансирани. А, много по-напред вървят преговорите по продължението на протокола от Киото. И ако искаме да постигнем успех в Канкун, трябва да положим условия, усилия за постигане на такъв баланс. Затова трябва да продължим да водим света чрез своя пример. Ние сме първи в света по мерки по отношение на климата. Ангажимента за 20% намаление на емисиите вече е закодиран в правото на Европейския съюз. Имаме готовност за увеличение до 30% на това ограничение на емисиите, стига да се включат и останалите страни. И освен това работим много активно с много други страни. Комисията също така възнамерява да създаде специална мрежа за зелена дипломация, за да може да се създаде по-голяма информираност и чувствителност на политиците и вземащите решения в трети страни по отношение на проблема с климата и разбира се също така ще се опитаме да работим и с парламента по неговата дейност за информиране на обществеността. Ето, например, аз проведох много е, добра размяна на мнения с конференцията на председателите на делегации тази сутрин и се надявам, че ако продължим да си сътрудничим така добре, ще постигне успех. Благодаря ви много. Това беше дълъг и подробен отговор. Имаме два допълнителни въпроси. След това кратък отговор комисария. Искам да приключим в 8.30, така че господин Шимански ще трябва да получите отговора си в писмен вид. Господин Флоренц и след това господин Родригес. Благодаря. Благодаря за дипломатичния отговор, госпожо комисар. Реално ние изготвяме резолюция за Канкун, но в края на кращата Ако искаме да се постигне споразумение, трябва да работим много амбициозно. Вие говорите за намаление от 20%, че има реални резултати. Какво искате да кажете? Благодаря. Господин Родригес сега. Благодаря. Ако се отговаря, че ние трябва да водим, да проявяваме ангажименти, да бъдем пионери, добре. Но в края на краищата, когато вземаме позиция, тя трябва да бъде единодушна, а не да говорим 27 различни гласове. Много ми е интересно какво ще отговорите на колегата, който зададе въпроса преди мен. А ако съществуват необходимите условия, както казах, това ще стане. Това, което е най-важно в момента е страните членки да обмислят нашето съобщение от месец май. Много се радвам, че Франция, Германия, Англия. Техните министри на околната среда се изказаха през юли. Надявам се, че и другите страни ще се присъединят, за да стане ясно, че не става дума въпрос само за международни преговори, а да направим това, което е най-добре за европейските интереси. В момента продължаваме да дискутираме въпроса под българското председателство и се интересуваме, разбира се, и какво ще е посланието на Европейския парламент. Вие имате много влияние. И господин Родригес, аз напълно съм съгласна с това, че трябва да говорим в един глас. Тоест, не казваме, че гласът трябва да бъде един единствен, но да направим така, че останалите партньори по света да чуват това, което ние казваме да изпращаме послание, което съвпада с техните. За това работим и търсим начин с Белгийското председателство да формулираме мандата си. Are, за да покажем на целия свят какви са нашите позиции. Трябва да имаме и по-голяма гъвкавост в мандата, за да можем да имаме и съответно по-силни позиции при преговорите в Канкун. Благодаря. Казва председателя, госпожо комисар, колеги. Ще получите писмен отговор на всички въпроси, за които не остана време. С това аз обявявам заседанието за закрито и така и преводачите ще имат възможност да вечерят преди да започнем отново в 9 часа.